liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, сърдечно добре дошли на изслушването на кандидат-комисара за здравеопазване и защита на потребителите. Искам съвсем сърдечно да поздравя с добре дошъл господин Джон Дали. Добре дошли в нашата комисия. Ние провеждаме това изслушване заедно с Комисията по вътрешен пазар и Комисията по селско стопанство и приветствам колегите от тези комисии и в частност председателя на Комисията по, за вътрешен пазар господин Морген Хабър и още веднъж ви казвам добре дошли на съвместното изслушване. На след, през следващите три часа комисията и а, депутатите желаят да получат впечатление дали кандидатът генерално а, е а, пригоден да поеме такава важна длъжност, дали е а, убеден европеец, дали а, лично а, може да се каже, че няма конфликт на интереси при него и е, естествено е, ще искаме да видим какви са неговите комуникационни способности, което е качество от е, основна важност в европейската политика, за да може да се осъществи достъп до гражданите на Европа. Преди това искам да кажа, че вие получихте е, дневния ред. Искам още веднъж е, да посоча, че имаме е, един, една минута време за задаване на въпроси, две минути е, за отговор, една минута за допълнителен въпрос и две минути за отговор. Всички трябва да спазват времевия регламент е, и е, който е, не присъства в залата и бъде е, оповестен неговия въпрос, е, просто въпросът му отпада. Господин Дали, през е, последните 20 години вие сте заемали различни длъжности в правителството на Малта, бил сте министър на финансите, економиката, външната политика и социалната политика и сега трябва за целия Европейски съюз, т.е. за 500 милиона граждани на Европа, да а, е, поемете а, е, ресора защита на потребителите и здравеопазване. Това са а, е, два портфейла, които са особено важни за Европейския парламент и депутатите в него и които е, са и от много голямо значение за гражданите на Европа. Аз прочетох писмените отговори на м, предоставените от нас писмени въпроси аз мога да кажа, че това е най-общо и се надяваме, че през следващите три часа ние ще можем да установим какви са намеренията ви за този мандат от 5 години, така че още веднъж ви казвам добре дошъл. Имате сега думата за встъпително изказване от 10 минути. Good morning, ladies and gentlemen, or good afternoon. Добър ден, дами и господа. Господин председател, уважаеми дами и господа евродепутати, огромна възможност е за мен да участвам в този обмен на становища с европейски депутати в Европейския парламент. Европейският парламент е една институция, която пое по-големи отговорности посредством Лисабонския договор за защита на европейската визия и ценности. Аз бях парламентарист повече от две десетилетия в Малта. Три четвърти от това време бях и министър. Това ми дава наистина е, едно ясно разбиране на диалога между парламента и изпълнителната власт, както и зачитане на становищата, изразени от парламента и неговите парламентарни комисии. Бил съм министър в моята страна многократно в продължение на много години, най-вече, що се отнася до економиката и финансите в страната, като проведах реформи и защитавах спазването на европейското законодателство. Но се чувствах най-добре последните 18 месеца, когато отговарях за сектора социални грижи и здравеопазване. Това ме приближи повече до моя народ и освен това трябваше да съм аз този, който да предоставя най-добрите услуги на нашите граждани, независимо от техния пол, тяхната възраст. Това ми даде една, едно удовлетворение, че съм изпълнил основната си мисия като политик. През следващите три часа ние ще се занимаваме с различни теми и въпроси. Ще обменяме много становища. Всичко това обаче е по чапката на една тема хората. Сега ще премина на малтийски. Пациентите на първо място, потребителите на първо място. Това ще бъде основната тема на моята работа, ако поверите този ресор на мен. Ще бъда независим и обективен в своите преценки на хилядите въпроси, с които бях запознат през последните няколко седмици. Ще се опитам да допринеса с моя опит по изграждане на консенсус, както и опита ми в оперативната работа в различните сектори, за да добавя стойност към досиетата, които в момента биват разглеждани и към досиетата, които ще бъдат инициирани. Идеята ми е европейските граждани да живеят по-дълго и да бъдат по-здрави, тъй като са избрали един по-здравословен начин на живот, да се радват на безопасни а, храни, както и храни с високо качество, и защото имат пълен достъп до висококачествени медицински услуги и грижи. Това, което искам да постигна е един добре информиран потребител, който би могъл да вземе решение на базата на получена информация по отношение на стоките и услугите, които потребява. Един потребител, който няма единствено и само да бъде а, ръководител на всичко, което му се случва, но и ще може да оказва влияние върху политиката на най-високо ниво посредством консолидиране на микрорешения, които се взимат на пазара. Потребителите биха могли да променят политиките по отношение на климатичните изменения, хуманното отношение към животните и така нататък. Аз считам, че мога да гарантирам това нашите потребители да продължават да се радват на високо ниво на защита по отношение на храни, хранителна безопасност. Защото считам, че всички се опитваме да постигнем такива стандарти. За мен новаторството също е изключително важен приоритет в, в секторите, които ще бъдат в моят портфейл които смятам, че имат огромен потенциал, като например растителна защита, човешко здраве, здраве на животните, хранителни технологии, медицински уреди, диагностика на здравето, фармацевтични продукти, защото е много важно да новаторстваме, за да можем да служим на нашите потребители и граждани. Господин председател, уважаеми дами и господа евродепутати, по отношение на политиката в здравната сфера, все повече се повдига въпроса за устойчивостта на нашите здравни системи. За да достигнем такава устойчивост, би трябвало да се фокусираме върху превенцията. Обезпокоително е, че 97% от разходите за здравеопазване отиват за лечение, а само 3% за превенция. С ваша помощ и подкрепа аз ще се опитам да променя настоящото състояние, като се опитам да включа всички в едни инвестиции в здравето, които ще доведат до своята възвръщаемост. В същото време искам да се фокусираме върху устойчивите резултати в здравната политика, особено що се отнася до болести като рак, психичното здраве на хората, болестите свързани с Алцхаймер, свързани с здравето на младите и на възрастните. Освен това, ще се опитам да се боря срещу тютюнопушенето, злоупотребата с алкохола, злоупотребата с наркотици и затластяването. Защото те са изключително важни, независимо от статута на нашите граждани. Всеки един гражданин има право на достъпно здравоопазване и достъпни лекарства. Не може хората да страдат от лошо здраве поради някакви такива причини. В този контекст ще работим заедно с Испанското председателство, с съвета и парламента, за да излезем с едно едно решение по отношение на път... правата на пациентите, свързано с трансграничните грижи. Освен това ще се опитаме да се възползваме от новите синергии, които се създават от включването на фармацевтичните и медицински уреди в портфела на здравеопазването. Ще се опитаме да фокусираме своите изследвания върху нововведенията и изследванията, за да може все по-достъпна да бъде нашата здравна система. Целта е всъщност да се опитаме да предоставим един по-добър достъп на всички до здравеопазване. Смятам, че е недопустимо да има такива огромни разлики между отделните държави членки като, например, ръждаемост, която да варира до пет пъти в отделните държави членки. Това е голяма загуба на човешки економически потенциал и освен това трябва да бъде една от целите, които да си залагаме в работа, което да залагаме в работа си по отношение на социалното сближаване. Подаването на информация на пациентите е също е един въпрос, който в момента широко се дебатира. Считаме, че пациентите би трябвало да имат достъп до информация, що се отнася до лекарствата, които им биват изписвани. Включването на тези продукти в портфела здравеопазване ни дава възможност да разгледаме отново това предложение и да се опитаме да включим пациентите по-силно и по-интензивно в тази тематика. Предполагам, че и парламента ще се фокусира върху този въпрос. Би трябвало да гарантираме високо ниво на безопасност, особено срещу лекарства ментета, които се продават по интернет. Там са необходими особено ясни действия. По отношение на политиката за, потреба... за потребителите ще се опитам да защитавам а, профила на тези въпроси, който бе издигнат на много високо ниво последните няколко години. Считам, че основната ми роля е да защитавам потребителското измерение в портфелите на всички останали комисари. Трябва да направим така, че единния пазар да служи на потребителите, като им дава по-добър достъп до услуги и продукти, що се отнасят от тяхната наличност и е, съответно техните цени. Виждаме една възможност също така да се направи е, една потребителска карта, която да бъде доста по-ясна и да защитава правата на потребителите в Европейския съюз. Трябва да продължим да овластяваме нашите потребители, като ги подкрепяме и подавайки им научна информация. От друга страна, те трябва могат също така да имат бърз достъп до правосъдие, ако искат да се оплачат от определени стоки или услуги. Моята предшественичка всъщност защити е, тези права на потребителите. Тя ще продължа да работя в тази насока заедно с Генерална дирекция конкуренция. Сега ще говоря за безопасността на, хр... на храните. Считам, че трябва да се на... постигне едно равновесие между подаването на информация, така че то да бъде достатъчно прозрачно, ефективно и съответно да защитава правата на потребителите. Никой не би спечелил каквото и да било, ако стандартите ни на безопасност на храните са ниски. Иска ми се и в Европейския съюз, и на международните пазари да се поддържат такива високи ниво на безопасност. Настоящите стандарти са наистина една предпоставка за доброта работа на вътрешния пазар. Това е в интерес на нашите потребители, които са над 500 милиона и защита на нашата хранително-вкусова промишленост. Би трябвало да предоставяме е, решения на нашите граждани, е, които от една страна да бъдат новаторски, от друга страна да водят до продукти, които да имат е, висока, извинете, високо качество. Считам, че изключително важно е също така хуманното отношение към животните и това също трябва да бъде в сърцевината на нашата политика. Освен това, смятам да изляза с един доклад, който е свързан с транспорта на животни. Благодаря, прекъсва председателя кандидата. Разбрахме какво искате да кажете. Time... Благодаря ви. За първи път чувам толкова дълго изказване на малтийски, затова ви дадах още една минута. Може би наистина трябва да го чуваме по-често. Благодаря за встъпителните думи. Започваме с първия кръг въпроси. Първо са координаторите Петър Лизе. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кандидат комисар, благодаря за встъпителните ви думи. Вие показахте, че в здравната област наистина имате компетентност. Моя въпрос се отнася до ролята на пациентите в европейската политика на здравеопазване. В писмените отговори вие посочвате, че искате да подкрепете независими е, групи от пациенти предвид програмата от Хелзинки. Тук трябва да бъдем по-конкретни, защото е, програмата и без това е недостатъчно финансирана. Имате ли и други идеи? Второ, информацията за пациентите относно лекарствените средства. Ние посочваме, че има е, много оживена дискусия по предложението на господин Ферхойген, обаче от друга страна съществува конвенция, според която не бива да се предоставя на пациентите непроверена информация. Необходима ни е независима информация, следователно. И сега можете ли да се представите да преработите предложението на Ферхойген така, че пациентите и независимите групи от пациенти да бъдат поставени в центъра и да бъдат разглеждани от нов аспект. Благодаря as far as, as patient groups are concerned. Що се отнася до групите пациенти, мисля, че всички бихте се съгласили, че те са изключително важни, особено за подаване на информация, за да чуем техните реакции, които са ни необходими, за да оформим своите идеи. Всичко това е важно. Да чуваме перспективата на пациентите. Затова нашето задължение е тези групи да бъдат подкрепени по надлежден начин. Отново се занимавам с бюджет. И бюджета за здравеопазване, като че ли не е много голям, съгласен съм. Бюджета не е достатъчен за финансирането на тези групи, и затова са ни необходими и нови идеи за това как да подходим към финансирането. Аз ще бъда изключително възприемчив към идеи, които бихте ми предложили в тази посока и дори бих помогнал с своя опит по отношение на такъв тип оценки за пациентски или потребителски групи. Разбира се, Важно е те да бъдат независими. Ако изготвим системи, посредством които, които средствата за пациентските групи да не идват пряко от промишлеността, а от друг вид механизми, които можем да изготвим заедно, то тогава това може да бъде една от а, идеите, по които да работим заедно с вас. Благодаря. Ja, vielen Dank. Das war, das war sehr... Благодаря. Много прецизно беше е, изказването. Двете минути не дават възможност е, да се спрем на темата информация за пациентите. Затова моят допълнителен въпрос е какви изменения и основно допълнения към е, предложението на господин Ферхойген вие бихте могли да си представите? Sorry, I couldn't cover all, all your questions. Не можах да отговоря на всички въпроси. Но по отношение на информацията за пациентите, мога да кажа, че пакетът, който имаме в момента, той се състои от три потока, свързани с информацията за пациентите, фармакологичната бдителност и фалшифицираните лекарства. Едно от тях е по-проблемно, а други две са по-ясни. Дори ако трябва да отделим пациентската информация от общия пакет, е важно да напреднем с тази тема. Важно е, че това е в моя в моя портфел и ми се иска да преразгледам пакета по отношение на информацията за пациенти, за да може да гледаме на тези въпроси от гледната точка на пациента и ще проведа необходимите дискусии с вас. Зная, че във вътрешен план вие работите по тази тема в парламента. С внимание ще изслушам вашите становища. Благодаря. Линда Макеван. Благодаря, господин кандидат комисар. Благодаря за вече дадените отговори. Вие споменахте хората, гражданина. Е, какво значение следва да се отдава на него? Ние сега сме тук. Отвъд стените на тази зала хората следят е, разговора по интернет обществеността задава въпроси. Въпроси за тютюнопушенето, за злоупотребата с алкохол, за а, е, превоза на животни, за е, предотвратяването на затластяването. Какво ще бъде вашето наследство след 5 години? Е, ще кажат ли за вас, че сте имал твърда позиция по тютюнопушенето, например, алкохолизма и така нататък? Каква следа ще оставите? Аз ще бъда твърд по всички тези въпроси понеже това, както казах в встъпителното си слово, са проблеми, които пораждат страдание, задлъжнялост, загуба на работно време, хоспитализация и всичко това се изчислява в милиони. Онова, с което бих искал да ме запомнят обаче, е, че съм подел този дебат тук. Понеже според мен става въпрос за специфични умения за живота, за образования избор на всяка личност. Част от това усилие се свързва с просветата, с осведомяването на гражданите. С това бих искал да ме е, запомнят. Това е основният стълб, според мен, информацията. Колкото по-рано стигнем до нашите деца, със съответната здравна информация, толкова по-добре. Колкото по-рано започнем е, да им внушаваме каква вреда носи тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, неправилното хранене, е, наднорменото тегло, информация за това как могат да водят един по-здравословен и пълноценен живот – да, да, един активен физически живот, толкова по-здрави и пълноценни ще бъдат следващите поколения. Господин кандидат комисар, но достатъчна ли е само информацията? Информация за вредата от тютюнепушенето, от алкохола се разпространява е, отдавна. А има хора, които вече възразяват, че държавата е, се, се държи като гувернантка едва ли не на гражданите. Не, да разпространяваш информация е, не означава да опекунстваш. Е, разпространяването на информация е разпространяване на знания. И в такъв смисъл аз е, няма да се занимавам с микрозаконодателство е, с издаване на е, указания и директиви по всякакви въпроси. Ще упорствам обаче в информационния процес и е, разбира се, в обобщаването на най-положителния опит от всички държави членки, в опит да го разпространя. Затова ще бъдат необходими, разбира се, програми за действие и, и естествено, и и пари. И пак стигаме до въпроса за парите. Ако е, желаем всичко това да стане, е, в края на краищата ще трябва да, да се снабдим с необходимите финансови, с необходимите бюджетни средства издръжката на нашето здравеопазване е висока, тя расте непрекъснато. Един малък относителен дял от тази издръжка, ако се насочи към профилактиката и здравната просвета, ще има сериозен економически, не само здравен ефект. Благодаря, госпожа Лепаш. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, току-що вие посочихте значението, което отдавате на профилактиката и аз съм удовлетворена че това е сред вашите приоритети. Здравословното състояние на околната среда е от съществено значение, в това число въпросите за здравословното хранене и в тази връзка за генетично модифицираните организми. В това отношение, както и по други въпроси, общественото мнение следва да се опре на научните данни, без да се прикриват каквито и да било констатации, които са направили учените относно дългосрочния здравословен ефект на хранителните продукти. Е, изследванията, които са извършени от Европейската агенция за безопасността на хранителните продукти относно генетично модифицираните продукти, е характеризирана като твърде недостатъчна. И в тази връзка моите въпроси. Ще се ангажирате ли е, групата, която работи по генетично модифицираните организми, да избягва конфликта на интереси и да се насочва единствено към обобщаване на научната информация, както настояват държавите членки в заключенията на съвета от декември 2008 година? Благодаря. Basis of uh, our decisions in this, in this area when it comes uh, to uh, advice on, on, on food. Нашите решения в тази област, що се отнася е, до стандартите, стандарти, отнасящи се въобще за здравеопазването и в частност безопасността на е, хранителните е, продукти, е, разбира се, научна. Изключително важно при това, разбира се, е експертното становище да бъде независимо. След като решенията ни ще се основават на експертно становище, то естествено ние трябва да можем да разчитаме на обективността на това становище. И аз е, с помощта на своите служби ще правя необходимото, защото всяка информация, която постъпва при нас, да бъде от независими източници. И при това ще проучим възможността за е, въвеждането на е, редовен преглед на независимостта на, на отделните експертни органи. Благодаря ви, господин комисар, за отговора, но генетично модифицираните организми все така се е, оценяват възоснова на данни, предоставени от самите производители, от самия отрасъл, при условие на пълна непрозрачност. Е, е, е, рядко публикуваните текстове определено сочат необходимостта от по-задълбочени анализи. Ангажирате ли се, господин кандидат комисар, да поръчате независими публични изследвания на дългосрочното въздействие от генетично модифицираните организми? I believe since, since the information, since the information... Смятам, че Доколкото информацията ще бъде означение за всички заинтересовани, а и след като се гордеем с демократичната си практика на допитване до заинтересованите страни преди да бъдат вземани решения, аз наистина смятам, че трябва да се въведе независим преглед на всички решения, особено решения, които биха могли да бъдат и спорни. И смятам, че контролът върху подобни решения също би бил от полза. Моля да проявите малко търпение. Това все пак са въпроси, с които аз те първа далеч по-задълбочено ще се занимая в хода на работата си, ако утвърдите моята кандидатура. Но Отговорът ми е категорично да, преглед, преглед на решенията, преглед на независимостта на информацията, която лежи в основата на нашите решения. Благодаря. Михаил Тремополос има думата. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, със сигурност още преди лятото ни е необходим преработен текст за а, животните и благосостоянието на животните. Освен това, трябва да забраним фуражи в Европейския съюз, които а, произхождат от клонирани животни и тяхното потомство. Какво ще направите в тази насока? защото разделянето, разхвърлянето на отговорността от една страна Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите е, това ще обърка самите потребители и няма да им помогне. Как е, ще се погрижите за това екологичният елемент и въздействието на поражи е, от клонирани животни, всички тези елементи да бъдат взети предвид при общото администриране и при подхода към преодоляване на опасности и рискове. Склонен съм да е, изразя съгласието си с вас. От информацията, която проучих през последните няколко седмици в подготовката си за изслушването, установявам, че в тази област е на лице фрагментираност на подхода. Смятам също така, че е, е, въвеждането на въпроса за фуражи от клонирани организми е, в новата е, директива за хранителните продукти може да породи е, сериозен дебат. Не само по въпроса за клонирането, а и, а и по други въпроси, по които отдавна е назряла необходимостта от дебат в полза на нашите граждани. При все това, разбира се, аз пак трябва да направя оговорката, че едва от няколко седмици се занимавам с всички тези въпроси на общоевропейско равнище – не претендирам, че съм Соломон едва ли не, който е, може е, да даде соломоновски решения отведнъж. Но аз във всеки случай се ангажирам да направим конкретна, специфична оценка на въпроса за клонирането и да излезем с доклад относно клонирането. Аз обсъдих този въпрос вече с е, службите, е, които са ми подчинени. И смятам, че до една година ще можем да представим доклад за е, клонирането, който ще можем да обсъдим и тук в Европейския парламент. Е, е, нямам предвид генетично изменените организми. Мисля, че повечето европейски граждани са против генно модифицираните организми и продукти от тях. Как можете да се погрижите за това да се извършва съзнателен избор, когато първоначално става дума за животни, хранени с форажи от генно модифицирани организми? Това е, имах предвид с въпроса си. Ще вземете ли предвид как стоят нещата с биоразнообразието и с екологичните моменти? моменти. Е, също така, що се отнася до происхода на животните, е, трябва да се проследи дали те е, получават като поражи, поражи от генно модифицирани организми. Аз се съм с разбиране към спора по тези въпроси. Наясно съм, че някои настояват, в това число и тук, в Европейския парламент, е, е, хранителните продукти и фуражите с происход от е, ГМО да бъдат специфично етикетирани. Онова, което мога да кажа е, че енергично ще проуча всички аспекти на тази материя, ще ги обсъдя в съответния форум и естествено и с вас от Европейския парламент. Според мен, предвид сериозната комплексност на въпроса, тук не става въпрос единствено за това, е, което слагаме на масата си, е, възникват въпроси и за международните отношения, за продоволствената сигурност е, в бъдеще. И, и, и предвид тази комплексност, наистина решенията не могат е, да бъдат едностранни, а и не могат да бъдат прибързани. Благодаря. Марина Янакокадис има думата. Благодаря. Е, с удовлетворение чух в встъпителното ви слово, че възнамерявате да е, дадете приоритетно значение на потребителя в областта на здравеопазването. Е, вие обаче възнамерявате да отделите директивата за информацията на пациентите от пакета за селските стопанти, стопанства. Имайки предвид, че е, вашият ресор е, не обхваща е, земеделието е, и е, земеделските продукти, как е, възнамерявате да общувате Е, тук очевидно ставаше въпрос за фармацевтичните продукти. Е, извиняваме се е, за тази техническа грешка. Както казах, трябва да се зачитат правата на пациентите, но в същото време интересите на пациентите зависят от една силна и конкурентоспособна фармацевтична промишленост. Ние не бихме могли да осигуряваме медикаментите, е, от които се нуждаят нашите пациенти, без да осигурим съответните парични потоци. Прощавайте, аз по образование съм счетоводител, та мисля се в тези термини. Ето защо а, а, подкрепата за фармацевтичната промишленост от една страна и правата на пациентите от друга страна не се изключват взаимно. Даже напротив, обстоятелството, че и двата въпроса попадат в рамките на един портфейл, е възможност да постигнем максимален синер... Е, синергичен ефект. Ние, е, разбира се, ще упражняваме натиск върху фармацевтичната промишленост – така че тя е, да, да повиши съзнанието си и то да го декларира, това ново съзнание за интересите на пациента преди всичко. И разбира се, най-вече в това отношение пациентите следва да бъдат информирани, правилно информирани, без да бъдат принуждавани е, по някакъв начин да бъдат поставени в условия на зависимост. Във всяка една политическа мярка, която ще разработвам на пациентът и неговите права, ще бъде отдавано дължимо място. Благодаря, давам думата на госпожа Карти Калиотар. Благодаря. Европейският парламент е, повторно посочи на комисията, че бихме искали да видим е, отделна уредба за клониране на животните и а, е, трябва да се изиска забрана за продажба на месо от клонирани животни. Ние не искаме да включим това в регламент Novel Food. Без предложение на комисията обаче твърде невероятно да се постигне компромис между Европейския съвет и парламента. Това би означавало, че този така ще котлив въпрос за безопасността, например по отношение на наночастици в хранителните продукти, няма да стане предмет на решение ние питаме още веднъж, кога можем да е, очакваме конкретно предложение от Комисията за клониране на животните? Както вече казах, по въпроса за клонирането, се надяваме до една година да публикуваме доклад за този проблем. Е, вие сте напълно права, е, като казвате, че са необходими действия. Аз съм съгласен с вас. Неопределеността е най-лошото, което може да ни се случи. Както за производителите, така и за потребителите е, Вътрешният пазар се нуждае от определеност, от сигурност, което обаче значи, че ще трябва да обединим усилията си, е, ще трябва да постигнем взаимно познаване е, между различните заинтересовани страни и по този начин да изработим решения, които ще бъдат ползотворни в дългосрочен план за всички. Според мен тук не бива да търсим капитулация от една или друга заинтересована страна. В крайна краища е, интересът, това, е, което следва да ни води, е, са интересите на гражданите. Това е ангажиментът, който поемам и аз ще разчитам на своите служби, на своите експерти, от една страна, а от друга страна, винаги ще се допитвам до вас. В заключителните си бележки, които между другото, не, е, е, е, по-скоро в встъпителните си бележки, които не можах да довърша, щях да кажа, че през е, последните няколко седмици, по време на подготовката си, имах възможност да се срещна с някой от вас и бях впечатлен от задълбочеността на познанията, която демонстрирате, което е естествено, тъй като вие представяте богатата палитра от национален политически и практически опит. Председателят се опитва да прекъсне оратора. Така че аз храня дълбоко уважение към Европейския парламент и определено винаги ще се допитвам до неговия мъдър съвет. Да, в Моя отговор, вие споменахте това, обаче моето, аз попитах всъщност конкретно за клониране на животни. И допълнителен въпрос. Ако потребителите в Европейския съюз не искат месо от клонирани животни, как ще действате така, че търговските въпроси да не получат превес над интересите на гражданите на Европа? Аз май не споменах пациентите. Аз казах какво смятаме ние да правим. Вероятно, преводът е виновен за това недоразумение. Ние, ние до една година ще излезем с предложение относно клонираните животни. А що се отнася до това какво желаят хората и, и а, какви биха били външно-търговските е, и въобще търговските изисквания, едно нещо трябва да се каже. Хората на първо място. Потребителят трябва да бъде уважаван. И, и тук, разбира се, е, не става въпрос за някакъв емоционален или субективен е, подход. Решенията винаги ще се основават на фактите. Факти относно желанията на хората има, могат да бъдат установени след като съберем тези факти, ще вземем решението си и то винаги в интерес на хората. Госпожа Анна Роспах има думата. Бих искала да ви задам един въпрос във връзка с защитата на потребителите и в частност, е, що се отнася до е, вредните за хормоналната система вещества, приети макар и в малки количества трябва да, да се знае какви е, и в какви количества вещества се използват. Смятате ли да положите усилия така, че да се предотврати употребата на подобни вещества и медикаменти? В случай на съмнение, предпочитание ще дадете на производителя или на потребителя. И още нещо, ще могат ли държавите членки да запазят допълнителни, по-строги от действащите на общоевропейско равнище изисквания, пак по отношение на тези вредни вещества? Смятате ли, че в интерес на потребителите в Европейския съюз държавите членки биха могли да отидат и по-далеч от договореното на общоевропейско равнище. И разбира се, тук става въпрос винаги за разпространяване на най-добрата практика в тази област. Готов ли сте да полагате усилия и за това? Uh, Смятам, че третираните с хормони е, животни са забранени за внос в Европейския съюз. И това е политика, която ще се отстоява това е политика, която ще отстояваме с е, всички усилия на международните форуми. Що се отнася до това, отделни държави членки да приемат по-високи стандарти в сравнение с хармонизираната система, смятам, че това би било крайно опасно. Готов съм да ме убедите в противното, но според мен е, твърде опасно би било да се хвърля в хаос вътрешния пазар. Вътрешният пазар има своята полза за потребителите. Разбира се, той е, облагодетелства е, стопанските субекти, но е в интерес и на потребителя и ние сме длъжни да опазим вътрешния пазар във всяко решение, което вземаме. Допълнителен въпрос. и значи това ще бъдат решения, които ще тръгнат в обратната посока. В края на кращата в определени държави членки потребителите ще бъдат ощетени в сравнение с вече постигнатото от тях. След като не се даде възможност на определени държави членки да въвеждат по-строги изисквания. Не би ли било възможно да се стигне до максимално ниво на защита в Европейския съюз, така че да не се отстъпва от постижение в, държави, в някои държави членки. Аз аз се стремя към висока степен на защита навсякъде, разбира се. Според мен защита не може да бъде някаква. Тя или е, или не е защита. Е, разбира се, възоснова на фактите, на, на научната обосновка, можем да говорим за правилна степен на защита. И разбира се, тази правилна степен на защита трябва да бъде и достатъчно висока. Тук не става въпрос, обаче ние не можем да, да, да допуснем неравенство. Не може да има двоен стандарт, повече от двоен стандарт, дори ако щете, в областта на здравеопазването. Аз това не мога да допусна. Ето защо ние е, ще се стремим по този и по други въпроси равнищата, стандартите, които определяме, да бъдат адекватни и адекватно приложими във всички е, страни. Вече преминаваме към втория кръг от въпроси. Раната Замър. Благодаря. Господин Дали, потребителят е, трябва да може да води самостоятелно определен живот. Това го споменахте и това е правилно, също и по отношение на храненето. Тук става дума обаче и за една пълна информация за хранителните продукти, за да може потребителят да вземе информирано решение. Все повече обаче правната уредба в тази сфера се превръща в възпитание на потребителите, отрицателно означаване на определени съставки и така нататък, което в крайна сметка налага изискването за възпитание на потребителите в здравословно хранене. Как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 каква е вашата позиция по този въпрос? Е, имам е, предвид е, ограничаване на възможността за самостоятелно решение от страна на потребителите. Освен това в проектите на Генерална дирекция здравеопазване липсва задълбочена информация. Става дума за прагови стойности, които се приемат без да са научно обосновани. Вие какво бихте направили, за да се промени това състояние? Не разбрах изцяло втория въпрос, за съжаление, може би от превода. По отношение на първия въпрос. Моето лично становище е, че не искам да казвам на европейските граждани какво да ядат, а какво ядат. Ето това е идеята ми. Смятам, че това е най-важното. Ето тук трябва да окажем въздействие, за да можем да овластим нашите потребители. Нашият потребител може да вземе решение, ако има достатъчно информация, на базата на което да го вземе. Колко информация да има на малко шоколадче е нещо друго вече. Трябва да бъдем интелигентни. И тук думата интелигентност вече означава нещо. Трябва да мислим разумно и интелигентно, но целта потребителят трябва, трябва задължително е да бъде информиран, ето това е важното. Иначе какво решение да вземе? Какво решение може да вземе, ако той не знае, че нещо се съдържа? Не казвам, че нещо е добро или лошо. Аз не вярвам, че трябва да се казва на хората кое е добре и кое е лошо за тях. Смятам, че те трябва да решат кое е добро за тях и кое е лошо за тях. Но крайна сметка, за Бога трябва да им кажем какво се съдържа в тяхната храна, така че те да решат кое е добро и кое е лошо за тях. Считам, че овластяването, ако можем да дадем на потребителите, може да стигне и по-далече. Считам, че потребителите са една армия, която през цялото време взема решение по отношение на нашия пазар и политиките ни. Има милиарди микрорешения, които се вземат всеки ден на пазара. И аз искам да бъда пълководец на тази голяма армия от потребители, които са информирани, за да могат да окажат въздействие върху климатичното изменение, добруването на животните и всички останали политики, които имаме. Благодаря. Като допълнителен въпрос, вторият ми въпрос още веднъж. Проблемът е, по отношение на информация за хранителни продукти на Генерална дирекция е, здравеопазване в последните години нараства, защото липсва научна обосновка. Работи се с предположения, праговите стойности се определят произволно, например при е, профили за хранителна стойност и е, обосновката винаги е политическа. Става дума за политически проекти, искало се да се постигне нещо в политическа насока, така че потребителите да започнат да живеят здраво здравословно, обаче от друга страна ние бихме искали да знаем каква е научната обосновка по тези теми. Какво е вашето становище по този въпрос? Смятате ли, че по политически причини могат да се определят прагови стойности и да се приемат определени разпоредби, ако те не са подплатени с а, научни доказателства? Well, I want to make a statement here. My... Искам да направя едно изявление. Аз искам да има дългосрочно добруване и здраве на всеки един европейски гражданин. Всяко едно решение, което вземам, е поради тази цел, което искам да постигна. Има интереси, които са основни, периферни, странични. Не смятам обаче, че те трябва да бъдат някаква политическа причина, която аз да използвам. Всеки един би трябвало да играе своята роля в диалога, защото трябва да чуем всички интереси, всички становища и абсолютно всяко едно становище трябва да се вземе предвид, когато се постигне окончателно решение. Но приоритетите ни трябва да бъдат следвани. Моите приоритети, и това мога да го казвам многократно, моят приоритет е дългосрочното добруване на европейските граждани. Благодаря. Благодаря, Дагмар Род Държавите членки имат е, рестриктивен подход към европейското влияние върху здравната политика. Държавите членки не разпознават правомощията на Европейския съюз в тази сфера. Говори се за промяна на европейското законодателство, особено, що се отнася до фармакологичната бдителност, хигиената на храните, здравната просвета. Как, господин Дали, вие ще се опитате да защитите здравната политика на базата на блокирани решения от страна на съвета. Какво е вашето влияние като бивш здравен министр? Вашата роля в съвета като министър на здравопазването каква беше и как можем да намалим разнобой в здравоопазването между държавите членки? In my career I have uh, в своята кариера съм се занимавала с разработването на много проекто закони. Е, много законодателни проекти съм предложил на нашия парламент. И то новаторски такива. Но в крайна сметка, ако няма прилагане, един закон дори не си струва хартията, на която е отпечатан. Важното е изпълнението и прилагането на законодателството. Когато се предлагат законодателни инструменти, трябва да е ясен инструмента, посредством който те ще бъдат приложени на практика. Как ще стане реалност този закон? И ето това е въпросът, който би трябвало да бъде отговорен, на който трябва да се отговори, когато се прави оценка на въздействието на, едно, на един законодателен акт. Може ли да се приложи? Какво ще бъде неговото законодателство? Готови ли сме да го приложим? Ето това е важното, защото иначе идваме тук, както каза уважаемата дама, и казвате, държавите членки не спазват законодателството на Европейския съюз. Трябва да прилагаме законите. Трябва да укрепим способностите си и процесите си да правоприлагаме. От друга страна, трябва да работим с държавите членки, така защото техните системи да имат необходимия капацитет за правоприлагане. Сега аз съм запознат и с другата страна на историята и това също а, ще бъде моя принос, т.е. да ви кажа какво се прави в държавите членки. Та, да, идвайки от там, трябва да кажа, че ние трябва да активираме капацитета на самите държави членки, защото понякога нещата не са свързани само с техните желания, т.е. какво искат или какво не искат като законодателство. Става дума за приоритизиране. Трябва да ги убедим, че те трябва да следват определени приоритети. Също така това е въпрос на капацитет и човешки ресурси и трябва да ги изграждаме заедно с тях. Напълно съм съгласна, че е нужно правоприлагане, но малко избързахте. Добре, бързо може да изготвяте законодателни инструменти, но ние можем да говорим само за правополагане, когато имаме законодателство. Това, от което аз се оплакваме, че държавите членки не са съгласни, те не искат европейско законодателство, те искат да блокират европейско законодателство, искат да го отслабят как ще бъдете силен комисар, за да ги накарате и ако се наложи да ги бутнете, така че да се задействат и дадат такива здравни на услуги на своите граждани, които те заслужават. В момента няма здравно равенство в Европейския съюз и ние трябва да го постигнем. Колко силно ще защитавате тази теза? I will be strong. Ще я защитавам с цялата си воля и сила my past. Когато разгледате предишния ми опит и работата ми в Малта, ще видите, че аз мога да бъда изключително убедителен. Дори са ми казвали, че съм бил прекалено а, убедителен, когато прокарвах реформи в моята страна. Когато правим нещо смислено, а аз ще правя само смислени неща, то тогава с вярата си ще влагам цялата енергия а, в а, това, което правя. Благодаря, господин комисар. Това е нещото, което желаем. Анна Мария Билт. Радвам се, че сте така ясно ангажирана към ясен избор на потребителите. Също се радваме, че ще се изправите и пред държавите членки с ясни становища. За законодателство за етикетиране на страните, е, на храните, извинете, искам да попитам. От една страна е хубаво да има ясна информация и то кратка такава, и от друга страна малките бизнеси се притесняват, че законодателството, което е прекалено а, строго, ще бъде а, много скъпо за тях. Как можем да удовлетворим и двете страни и какво ниво на хармонизация смятате да постигнете? Глава 6 и 7 е следващия ми въпрос от настоящото предложение за национални разпоредби, които са задължителни, както и доброволните национални схеми. Аз лично считам, че по този начин ще се разкъса пазара, ще има объркване на потребителите и това ще попречи на работата на вътрешния пазар, ще има нелоялна конкуренция. Доколко можете да се изправите в конфликт с държавите членки, за да запазите вътрешния пазар и да не намалите защитата на потребителите. Благодаря. Разбирам проблемите, свързани с различните изисквания, които налагаме на економическите си оператори, на производителите, да спазват изискванията ни, свързани и с предоставянето на информация за потребителите. Информацията за потребителите е важна и трябва да спазваме в този принцип във всичките си решения. Що се отнася до малките и средни предприятия и големите такива, аз лично считам, че вече има необходимото законодателство, което дава възможност за гъвкавост, имайки предвид най-различните законодателни актове, с които разполагаме. Считам, че трябва това да се използва. Не смятам, че е в нас интерес да се опитваме да прокарваме политики, които биха били зловредни за МСП-тата, защото, както знаем, те са един... Е, те са гръбнаха на нашата економика. Така че трябва да спазваме стандартите за информиране на потребителите. Сега по отношение на държавите членки, доброволните национални схеми, и този разнобой на отделните пазари на държавите членки. Ще повторя казаното по-рано. Аз считам, че трябва в максимална степен да се опитаме да сближим пазарите си. Разбира се, че понякога човек се движи малко по-бавно, когато иска да постигне определени цели, защото понякога такива решения а, от рода на големия взрив а, не са достатъчно подходящи. Моят опит показва, че постепенният подход понякога работи по-добре и по-бързо. И това може да е подходът, който трябва да предприемем. Ще имаме цел, къде искаме да стигнем, но трябва да убедим и хората, че е полезно за тях. Uh, Благодаря за уравновесения отговор. Още един спорен въпрос етикетирането на страна по происход. Хората, според проучвания, искат проследимост, по най голямата част от тях, докато индустрията счита, че това е допълнителен разход, а понякога и протекционистка мярка. Смятате ли, че трябва да има задължително или пък трябва да има доброволно упоменаване на страната по происход на храната? Благодаря за конкретния отговор. Well, I believe that the present situation по-настоящем етикетирането на страната по происход, с изключение на месо, риба и мед, е доброволно, с изключение на случаите, в които потребителят може да бъде подведен. Когато той може да бъде подведен, то тогава е задължително страната на происход да бъде записана. По-настоящем няма планове да променяме тази ситуация. Но, подобно на много други въпроси, в тези пет години ще има развитие. И пет години наистина са доста време. Надявам се заедно с вас много да работя и по този и по други въпроси. Но това са въпроси, които посрещам приоритизацията, която ще извършим ще преценим. Ще видим каква ще е програмата, която най-добре ще служи на нашите граждани и тогава ще видим какво ще правим с тази идея. Благодаря. Благодаря. Господин Дали, вие отговаряте и за стоките и за услугите и в тази връзка е, искам да направя една връзка между социалните права и защитата на потребителите, защото тя е важна. В е, Комисията за е, вътрешен пазар и защита на потребителите ние сме много загрижени не за това, че вие сте кандидат за комисар, а защото разпокъсаността на правата на потребителите е много голяма. Имам предвид като ресор. Госпожа Редин, господин Държани Семета и още някои отговарят за тях, т.е. много хора отговарят за тях и за това искам да ви попитам как ще постигнете конхерентност в това отношение. Можете ли да кажете нещо повече във връзка с това каква е вашата организация в Европейската комисия, за да гарантирате конхерентност на политиката насочена към защита на потребителите и кой отговаря за тази координация? Аз съм комисарят, който ще отговаря за координирането на всички потребителски въпроси вътре в колегиума. Следователно, моя отговорност е да гарантирам, така защото всички дискусии в съвета да отразяват тази сфера. Говорите за разпокъсване. Трябва да кажа, че цялата работа на колегиума от комисар е свързана с гражданите на Европа, следователно има някаква връзка с защитата на потребителите. Бих искал така да организирам работата си, че всяко едно предложение, което идва при нас, да, бим, да бъде разглеждано и от гледната точка на защитата на потребителите. И това да бъде записано в тях. Аз съм нещо като пазител на потребителите в колегиума. Има много сфери и много други портфейли, в които потребителят също играе важна роля, да речем портфела свързан с вътрешния пазар. Вие споменахте част от тях, например портфела на госпожа Рединг и така нататък. Там също има законодателство, свързано с потребителите, но аз не мисля, че това е лошо. Напротив, считам, че по този начин гледната точка на потребителите ще бъде защитена на най-високо ниво по отношение на гражданското право, както и договорното право. Стига да постигнем координация, не мисля, че има място за притеснения. Аз обещавам да работя много активно по координацията на тази работа и се надявам отново да се изправя пред вас и то не веднъж, а многократно и доста често. Така че ако не върша добре работата си, ще разчитам на вашите критични коментари. Ja, danke schön, Herr Dali. Das höre ich äh, sehr gerne, was Sie gerade gesagt аз с удоволствие чух това, което казахте току-що и се надявам нещата наистина да станат така, но още веднъж би следвало да попитам тази координация, договорена ли е с господин Барозо, защото преди две, два дни, когато беше изслушването на госпожа Рейдинг, имах впечатление, че тя... А, приема, че тя ще отговаря за тази координация. Аз исках просто да се уверя, че вие ще отговаряте за нея, защото смятам, че защитата на потребителите ще бъде на сигурно място във ваши ръце. Това са дискусиите ми с господин Барозо. И по време на тези разговори с него, той по този начин поясни моите задължения, така че вярвам, че нещата стоят така, както ви обяснях.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 направените изказвания много често се споменаваше контрол от а, държавата и предоставяне на права, извинете, на а, а, правила за потребителите. Аз искам да попитам каква е ролята на конкуренцията в тази връзка според а, вас, а, имам предвид в а, сферата на защитата на потребителите и а, също така а, информираността на потребителя. Вие а, говорихте и за това, така че а, да се даде възможност за самостоятелно вземане на решение от страна на потребителите, в зависимост от качеството на продукта, но да се вземат предвид е, и е, исторически установените навици е, и принципа за субсидиарност. Доколко вие искате да разглеждате това в цялост от гледна точка на съотношението между разходи и полза, защото в крайна сметка потребителят непряко трябва да заплаща за всички тези неща. Когато говорим за конкуренция, както правилно посочихте, възниква въпроса за съотношението между цената и качеството. Според мен обаче, в нашата система, по начина е, по който работи до сега, въпросът за качеството е нов. Ние се стараем всичко, което излиза на пазара, да бъде качествено. Тоест, е, е, всичко, което слагаме на масата си да бъде безопасно, е, всички други потребителски стоки, които купуваме, също да бъдат безопасни и висококачествени. След като качеството се взема за дадено, въпросът за цената става все по-важен и по-важен. Разбира се, качеството може да бъде диференцирано, има минимално задължително качество и, и нещо свръх това. Но, в край на краищата, потребителят има правото на избори и това е главното предимство на вътрешния пазар потребителят разполага с един е, широк спектър, гама от продукти, е, измежду които да направи своя избор при е, различно съотношение на цената и качеството. Благодаря. Преминаваме към третия кръг от въпроси. Започваме с госпожа Морконайте. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Въпросът ми е свързан с директивата за правата на пациентите и мобилността на пациентите през граница. Важна, според мен, директива, която ще бъде много полезна за Европейския съюз, тъй като едно от правата на потребителите е правото на достъп до висококачествени медицински услуги. Директивата може да бъде едно красноречиво свидетелство пред гражданите на Европейския съюз за ролята, която играе съюзът в тяхното ежедневие. Бих ви призовала по-активно да търсите обща позиция между държавите членки и, и парламента. Парламентът положи много усилия по изработването на тази директива. Докладите, които прие парламентът, отправиха положителен политически сигнал по отношение на тази директива. Госпожа Гростет бе особено активна в тази област, за което съм и признателна. Възнамерява ли комисията да върне обратно въпросът за тази директива в политическия си дневен ред и какви конкретни ангажименти ще поемете в тази област? Аз също като вас смятам, че този въпрос трябва да бъде придвижен Знаем за водения в съвета дебат, знаем какви са проблемите в съвета. Моят предшественик също положи много усилия, тъй че този европейски проект да се осъществи. Аз ще продължа в същата посока, стремейки се към разбирателство, за провеждането на една действена политика за правата на пациентите и тяхната мобилност. Доколкото съм информиран, Испанското председателство се ангажира да работи позитивно в тази посока по време на своя мандат. Първата стъпка, която ще предприема, ако ме утвърдите, е, ще бъде една среща с министъра на здравеопазването на Кралство Испания, който председателства заседанията на съвета по тази материя, за да очертаем някакъв път към съгласие. Надявам се бързо при това да е, придвижа напред този въпрос. Благодаря ви за отговора. Аз също се надявам в най-близко бъдеще да имаме решение. Благодаря. Думата се дава на Гленис Вилмот. Господин кандидат комисар, аз приветствам факта, че отговорността за фармацевтичната политика преминава към Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите. тъй като по този начин ще бъдат отчетени интересите на потребителите. Как смятате вие да, да гарантирате е, поведението на, марма, на фармацевтичната е, промишленост, е, така че тя да произвежда ефикасни и безопасни лекарства и при това те да бъдат достъпни за всички европейски граждани? Е, вие е, тук е, засегнахте три основни въпроса. Наличността на медикаментите, достъпността за всички, които се нуждаят от тях и разбира се цената и как ще постъпим? Е, е, представителите на фармацевтичната промишленост ще имат възможност пряко да разговарят с нас по въпросите, които ни интересуват. Ще, както вече казах, можем да говорим по въпросите за качеството, така че на пазара да има качествени, добри лекарства, достъпни за всеки. И е много важно и фармацевтичната промишленост, и ние да, да се движим едни към други и заедно да търсим желания резултат. Разбира се, вълшебни някакви е, решения, универсални формули не може да има. Е, политици сме е, и знаем, че по линия на относителното надмощие не може да се постигне качествен резултат. В края на краищата резултата трябва да бъде взаимоизгоден. Аз съм убеден привърженик на този принцип. Ако можем да убедим фармацевтичната промишленост, че би било от полза и за нея да ни подаде ръка в преследването на тези цели, е, то е, положението ще бъде далеч по-благоприятно, отколкото е днес. Благодаря ви за отговора. Имайки предвид е, е, е, енергичното лобиране, на което сме подложени всички тук от страна на фармацевтичната промишленост, как ще направите така, че гласът на потребителя, на пациента да се чуе по-силно от гласа на лобистите? Преди всичко бих разчитал на вас, на членовете на Европейския парламент. Така че вие най-сетне да сложите на масата, така да се каже, думата на вашите избиратели. Аз съм Аз съм дълбоко убеден, че мога да разчитам на вас да ми кажете какво смятат хората. Вие няма нужда да ме осведомявате за мнението на фармацевтичната промишленост, тя може сама да го изрази това мнение. Според мен, в контекста на този дебат, вие представлявате гражданина, потребителите и пациентите. Така ще гледам на вас. Разбира се, ще разчитаме и на е, действията на различните сдружения, организации на пациентите. Благодаря. Следващият въпрос е от Малта. Луис Крек. Господин Дали, в един от отговорите от е, писмените ви органи по отношение на колективните искове, вие отговаряте, че са необходими повече консултации – по-настоящем трудности възникват в много държави членки и един характерен пример за това е случаят на данъка върху добавената стойност при регистриране на моторни превозни средства в Малта. Е, надявам се, вие да упорствате Европейският съюз да приеме нормативна уредба, на колективните потребителски искове, но е, ви моля да развиете по-конкретно този въпрос, да ни кажете какви конкретни действия ще предприемете. Имайки предвид, че е, този въпрос е на дневен ред за Европейския съюз вече в продължение на години. Аз съм за придвижването напред на този въпрос – за колективните средства за защита на потребителите. Трябва да упорстваме в това отношение. Мога да кажа, че Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите работи много упорито. И вече е приключена оценка на въздействието на различни проекти на, на уредба, които са разработени. Е, в резултат от е, оценката на въздействието, Санко сега доработва текстовете. Ето защо според мен е, е на лице не само воля, а и усилие практическо да се стигне до решение. Както знаете, альтернативна процедура за защита на потребителите се разработва от Генерална дирекция конкуренция, пак в рамките на комисията. И трябва да бъдем, според мен, крайно предпазливи да не изпадаме в някакво клинично раздвоение – на духа по отношение на тези проектонормативни актове. Трябва да си дадем време във всеки случай, да координираме добре усилията си. Госпожа Рединг също ще трябва да бъде привлечена за участие. И вече оттам нататък да тръгнем напред. Смятам също така, че потребителите и ами, понеже тук става въпрос за законодателство за защита на потребителите, а от друга страна, по линия на защита на конкуренцията се говори за защита на потребителя от нелоялна търговска практика. Тези две неща не са едно и също нещо е, и ще трябва да изчистим различните противоречия. Ораторът прекъсва докладчика и дава думата на е, депутата за допълваш въпрос. Потребителите, за да е, имат повече власт, повече възможности за защита, трябва да бъдат по-добре информирани. По това спор не може да има. Но какви инициативи ще предприемете, така че потребителят да получава неподвеждаща информация е, по линия на рекламата? Освен това, вие заявихте, че защитата на потребителите и на най-уязвимите сред тях следва да бъде основа на политиката. В качеството си на комисар, как ще е, осигурите тези необходими промени? Това, което мога да кажа е, че ние вече поне комисията активно работи, е, така че информацията, която достига до потребителите, да бъде достоверна. Така, например, инициативата ни за твърденията от здравословен характер, е, които правят производителите, е, е, е пример – Както казах, за това, е, в това отношение е, ние правим необходимото, така че когато производителят твърди нещо, то, то да е достоверно. Наскоро е, четох етикета на една опаковка захар, на който се твърдеше, че консумирайки повече захар, ще отслабнете какви ли не неща е, стават е, по света, но е, <laughs> ние се стараем да, да поправим. Положението, е, разбира се, не става веднага. Благодаря, е, Сузана Ройтова. Dobrý den, pane Dali, vítám vás mezi námi. Добър ден. Моят въпрос е следният. Става дума за храненето на деца с опасни хранителни продукти. И тук трябва да имаме минимални стандарти, както по отношение на производителите, така и е, на вносителите на подобни продукти от Азия. Ние при други продукти, като например обувки, които също се внасят, детски обувки, е, имам предвид, е, там също нямаме задължителни стандарти, няма ортопедични изисквания и е, ситуацията е такава, че някои обувки оказват отрицателно въздействие върху опорни-двигателния апарат, върху гръбнака. Моят въпрос е, е как е, гледате на световната търговия с такива продукти, обувки, е, хранителни продукти и така нататък. Една от уязвимите групи сред е, европейските потребители е, са децата и ние естествено трябва да ги защитаваме и да гарантираме да не се допуска, ако мога така да се изразят, те да бъдат използвани като им се предлагат продукти, които в крайна сметка са вредни за тях. Ние е, имаме определени стандарти, доколкото е, съм информирана, всички стандарти, които имаме в Европа, се отнасят и за е, вносните стоки както за произведените в Европа стоки, така и за вносните стоки е, и е, правилата действат в еднаква степен. Ако например, има стандарти за обувки или за играчки, това са неща, по които в момента се води дискусия. то тогава ние би трябвало да прилагаме тези минимални а, стандарти и да се погрижим да съществуват минимални стандарти по отношение на всички стоки, предназначени за нашите деца. Благодаря. Имаме, например, норми за играчки, обаче те не са специфични за други сфери. Бихте ли са работили заедно с тази в тази насока? Отговора е да. The products that are presented to our children и разбира се, всички стоки, всички изделия, които стигат до децата като потребители, ще бъдат строго контролирани за безопасност. Така, нещата са ясни, казва председателя. Следващия оратор, той не е Мандерс. Благодаря, господин председател. Понякога политиците е, реагират прекомерно в усилията си да защитават потребителите, заливат ги с информация, налагат прекомерна административна тежест на производителите. Председателят на комисията Барозо се ангажира да намали административната тежест 25%. Е, за да се снабдя с необходимата информация, аз лично бих предпочел е, да прочета нещо в интернет. И е, добре би било, например, на етикетите на стоките да се отбелязва е, някакъв шифър и адрес на страница в интернет, от която потребителят по желание да може да се осведоми. А как, на какво приличат сега е, етикетите, да вземем дори тази бутилка вода? Е, претрупани с информация, която никой не чете. Е, освен това, е, комисията не дава точни указания за структурирането, за профилирането на потребителската информация. Можете ли да ни кажете е, как в вашия ресор ще се стремите към 25% намаление на административната тежест и готов ли сте да разчитате в по-голяма степен на интернет, на модерните информационни технологии вместо на класическите етикети за осведомяване на потребителите? Ще разгледаме, ще поручим всяка възможност, всеки начин да осведомяваме потребителите. Като основният критерий ще бъде наистина дали информацията достига до потребителя и дали би повлияла върху неговото потребителско решение. Вие, например, предлагате информацията да се съхранява само е, в интернет. Аз не съм съгласен с вас, за, за съжаление. Та колко хора имат достъп до интернет? Колко хора са компютърно грамотни, е, е, за да се здобият с тази информация? Колко хора ползват английски език, който общо взето е езикът на интернет? Ето защо се каже, е, просто ми, да, да го качим на информация и който иска да, да ходи да чете, е, не е достатъчно. Според мен няма да бъде и, и лоялно, няма да бъде коректно към е, потребителите и, и някак си по този начин бихме заобиколили собствената си отговорност към потребителите. Потребителите трябва да бъдат информирани, това е безусловно необходимо и, и, и трябва да направим конкретни неща за това. кращата, потребителя трябва да бъде и достатъчно просветен. Аз, например, в магазина чета етикетите, осведомявам се от тях какво купувам. Не може просто да, да, така да се каже да оставим нещата на самотек. Или пък а, да отида в магазина, а, на етикета на, на стоката да, да видя някакъв адрес в интернет, след това да отида някъде, да прочита в интернет за какво става думата, да се върна в магазина да си купя стоката. Сега това не е работа. Е, вижте, вие възразявате, казва депутатът, но според мен а, а, живеем в един модерен свят. Както и да е. Вие искате повече превенция, повече информация за децата. Е, аз работя, например, по една инициатива, е, е, така наречения Институт на познанията, който, разбира се, разчита на, на интернет и е, чиято целева аудитория са децата. Любопитно е, че понякога децата могат да просвещават своите родители, дори що се отнася до храненето. Е, готов ли сте, например, да подкрепите такава една инициатива е, е за един кулинарен институт? Е, канди кандидат, комисарят не разбра въпроса, депутатът повтаря, да подкрепите детски университет по кулинарно изкуство. Kids, children. Children. Children's University of Cooking. Okay. Um, uh, well, thank you very much. It's a grand idea, I think. А, велика идея, казва кандидат комисарят, прекрасно. Един детски кулинарен институт. Но у нас, в Малта, да вземем, в, в учебната програма на, на учебните заведения до, дори от, от началната степен, се включва преподаване на кулинарни умения. Опасявам се, че не на университетско равнище, но знаете, преподава се някаква кулинария, някакви хранителни сведения се дават на, на подрастващите. И е, аз вече, между другото, обсъдих и с госпожа Василио е, този въпрос, е, колегата кандидат-комисар. Целта е житейските умения да бъдат максимално застъпени в образователната програма. Благодаря. Следващият въпрос е от Комисията по селско стопанство. Въпроса е на Елизабет Егле. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, моя въпрос се отнася до високите европейски стандарти за безопасност на храните и защита на потребителите. Ние говорихме за това вече. Говорихме и за вноса. Вие посочихте, че всички животни трябва да се ползват с защита. Ние ви подкрепяме в това за нас обаче е важно също, че при клонирането на животни и тук добавям думата патентиране, трябва да действаме по-активно. Вие искате да доразвиете стратегията за здраве на животните. Какви са вашите цели в тази насока? И господин кандидат комисар, вие готови ли сте на този фон при внос от трети страни да направите нашите високи европейски изисквания нещо като мащаб, нещо като изискване за, по отношение на внос? Както вече казах, аз смятам, че наклонирането трябва да се гледа като на специфичен въпрос. И ние трябва да се обърнем с лице към него конкретно, а не в някои от големите директиви да му обръщаме внимание чрез един-два абзац. И аз отново заявявам, аз съм го обсъдил и с службите си, не импровизирам, определено мога да ви кажа, до една година ще излезем с доклад за клонирането и по този повод всички ще имаме възможност да обсъдим различните детайли. По-настоящем, да, аз съм запознат с доклада на Комисията по етика, Знам, че дори Европейската агенция за безопасността на хранителните продукти, макар и да, и да твърди, че е, е, тези клонирани е, продукти са безопасни, сериозен проблем възниква за хуманното отношение към животните, което също е наш приоритет. Ето защо е важно всички да е, помислим внимателно е, по този въпрос и заедно да изработим решение. Следващият въпрос от Комисията по земеделие и развитие на селските страни е на госпожа Гарсия Перес. Е, да, е, имам предвид нормите на Санко, стандартите на Санко и директивите за защита на растенията и животните. Там се предписва, че трябва да се въведат стандарти, които е, отчасти са много по-високи или могат да бъдат много по-високи от международно действащите стандарти. Това естествено има въздействие върху способността на земеделските продукти. Естествено, ние искаме да да приемем правилата на играта на международните организации по отношение на световната търговия и искаме да ви попитаме какви мерки искате да предприемете, за да се запази конкурентно способността на земеделските стопани в Европа. I don't believe that our standards не считам, че трябва да спазваме стандарти, спазвани от нашите конкуренти. Смятам, че нашите стандарти трябва да се основават на научни познания, които да дават възможност да защитим безопасността на нашите граждани. Няма никакво значение какво правят нашите конкуренти. Според мен, най-важното е, че тогава нашите конкуренти нямат да могат да се възползват от конкурентно предимство на нашите пазари, тъй като излизайки на нашите пазари, те ще имат по-нисък стандарт качество. Всичко, което се внася, трябва да отговаря на всички стандарти, на които отговаря нашето производство. Нашите стандарти трябва да се основават на научните достижения, свързани с защи... най-високата защита на нашите потребители. Okay. Frage, Преминаваме към четвъртия кръг от въпроси, е, който започва с е, Мирослав Миколашик. Благодаря, господин кандидат. Благодаря за интересните и начетени отговори. Тъй като аз съм основен докладчик по отношение на човешките органи за трансплантация. Надявам се по време на Испанското председателство да постигнем съгласие и този документ да мине през първо четене. Та това са надеждите ми. Считам, че Европа се нуждае от такъв тип рамка. Аз и различните докладчици в Сянка защитаваме всички принципи, член 13, за доброволното а, даряване на органи без заплащане. За да няма незаконни финансови операции или трафик на човешки органи, за да има един реален пазар и да защитаваме правата на пациента и правото му на морален избор, искам да ви попитам дали сте готови също да защитите този принцип на доброволното даряване без заплащане и пред комисията и пред съвета. I don't believe that не считам, че този принцип е, е проблемен или спорен. Напротив, аз напълно подкрепям принципа на доброволното донорство без заплащане. Yes, thank you very much for a a clear... Благодаря за ясната позиция. Very um, accorded um, approach in за да имаме координиран подход в всички сфери на здравеопазването, бих попитал дали искате този принцип да бъде записан и в други текстове на други директиви, за да бъде ясно изразен той, например в директивата за клетките и тъканите от 2004 година и други. Благодаря. Well, I, I will put it like this. I will be... Uh, Ще кажа следното. Бих бил изключително възприемчив към предложения от експерти като вас, за да можем заедно да гарантираме че всичко, което можем да направим за записването на такива принципи в нашите документи, бъде направено, защото трябва да бъдем и последователни. Това е ключа към всичко. Последователността е изключително важна. Нужна е хоризонтална последователност и спазване на принципите, но отново ще разчитам на вашите съвети. Благодаря. Нямаме а, следващо а, Следващ въпрос от НМТБЦ. Преминаваме към Хорст Шнелхарт. Добър ден, господин кандидат комисар. Аз искам да ви попитам дали това, което ще представите е доклад или предложение. Може би бихте потвърдили това. През 2006 година в Европейския съюз има някои нови регламенти и вие и всъщност те бяха транспонирани твърде успешно но а, някои преходни срокове а, трябва да бъдат удължени до 2013 година. Според мен това обаче не е целесообразно. Искам да ви попитам дали а, сте а, готов а, предвид а, това удължаване на преходните срокове да, заедно с а, парламента да извършите проверка, дали не трябва да се внесат изменения в а, регламента. Втори въпрос, а, господин а, Дали, аз искам да получа от вас информация как можем да се справим с недостатъчния брой ветеринарни лекари. Мисля, че този въпрос би следвало да се реши. Ораторът е прекъснат. On... Това, което ще направим по клонирането на животни, е най-вече внимателно да разгледаме въпроса, да го разгледаме и от всички гледни точки, както и хоризонтално с други генерални дирекции и други комисари. Би трябвало да подходим изчерпателно към въпроса. По този начин ще излезем с предложение за дискусия. Не мисля, че ще взимаме решения преди да сме се посъветвали с вас и да сме разговаряли с вас. Един от принципите, който считам да спазвам, ако му утвърдите, е да включа активно парламента на максимално ранен етап на вземането на решения. Предпочитам да отделя време и да обседя политиките с вас, вместо да се карам след това с вас, след като сме излезли със съответното предложение. Искам да работим заедно. За това дори е много важно да обсъдим по същество въпросите, за да излезем с гъвкави позиции в различните си роли и по този начин да постигнем разбирателство. Що се отнася до ветеринарните лекарства? Трябва много да внимаваме. Антимикробиалните въпроси, например, са много важни и трябва да се внимава стандартите за оттайки или остатъци от ветеринарни лекарства да бъдат добре контролирани. Благодаря. Господин Дали, обаче аз искам още веднъж да се спра на втория ми въпрос е, бяха удължени сроковете до 2013 година и това не води до необходимото решение. И за това ви моля да извършите необходимата проверка заедно с парламента, дали е възможно този регламент да бъде изменен, да се внесат само някои козметични промени. Това беше отхвърлено от комисията, но според мен е необходимо, може би, още веднъж да вземете отношение по този въпрос. I don't know whether you're talk, talking about не знам за какво говорите, за изпитванията на животни или... Става дума за а, регламент от 2006 година. По този законодателен инструмент трябва да ви кажа, че не съм добре запознат и ще трябва да навляза в подробности, за да мога да ви отговоря по същество. Благодаря. Вайсгербър. Добре, Аня Вайсгербър. Уважаеми господин Дали, имам един въпрос във връзка с политиката за хранителните продукти Цел на европейската политика за защита на потребителите е да имаме достатъчно отговорни потребители. През изминалите месеци обаче има много сведения за имитати на хранителни продукти, които се произвеждат с цел економия на разходи, които в крайна сметка не отговарят на съответните рецептури, да речем аналогово сиране или същото може да се каже за шунка. Що се отнася до означаването на хранителните продукти, не трябва ли да има пълно задължение за означаване на хранителните продукти е, в тази връзка, за да бъдат е, защитени потребителите от въвеждане в заблуждение, защото потребителите трябва да знаят какви са съставките на продуктите, които консумират. Бихте ли е, подкрепили инициативата за по-добро означаване на имитатите на определени хранителни продукти? Ще ви бъдем благодарни за това. Позицията ми по тези продукти е, че това са продукти ментет. За това считам, че трябва да положим максимални усилия нашите потребители да не бъдат излъгани. Не може да си мислят, че купуват нещо, а да се окаже, че купуват нещо съвсем различно. Или нещо, което си мислят, че си купуват полезен продукт, а си купуват зловреден, дори токсичен продукт. И отговорът ми е да. Ще действам краткосрочен план, за да има ясно етикетиране в този сектор. Благодаря, това беше много ясен отговор. Ние ще се върнем отново към него. В тази връзка имам един въпрос за достатъчно отговорния пациент. Говореше се вече за информирането на пациентите и въпросът ми тук е дали ще подкрепите предложението за въвеждане на европейска интернет база данни или международни сайтове, където е, се посочват е, възможности е, за лечение на определени заболявания, като информацията е неутрална. Мисля, че в допълнение към указанията към медикаментите, това ще бъде ценно за потребителите и пациентите. Има достатъчно информация вече в интернет, но тя не е добра и не е контролирана. Госпожо Гербер, знаете какви са правилата. Допълнителният въпрос трябва да е свързан с първия въпрос, а вие зададохте един съвсем съвсем отделен въпрос. Кристин Шалнемозе. Тук, господин кандидат комисар, говорим за защитата на потребителите по максимално ефикасен начин. Означава ли това, че може да се ангажирате пред е, европейския потребител, че винаги когато внасяте е, съответното законодателство, никой европейски потребител няма да бъде забравен. Тоест, че всички е, организации на потребителите, всички потребителски интереси ще бъдат взети предвид. Предполагам, че вие сте привърженик на минималната хармонизация? Или пък греша, вероятно, ще търсите максимално висока хармонизация. Каква е вашата позиция? Това е един от а, въпросите, свързани с директивата за правата на потребителите. Мисля, че този е, въпрос в момента е в портфела на госпожа Рединг. Но, така или иначе, що се отнася до минималната или максимална хармонизация, е, мисля, че по този въпрос тъкат спорове и личното ми становище би било да се подхожда внимателно и преди го казах, за мен най-важното е последователността не може да си противоречим в различни сфери. Трябва да бъдем последователни в подхода си. Ако вярваме във вътрешния пазар и ако вярваме, че има изисквания, особено, що се отнася до потребителските права, които са важни за нас, то тогава трябва да работим така, че да хармонизираме в максимална степен този вътрешен пазар. Вече казах, че въпросът за стандартите не е нещо, по което трябва да се водят преговори или да кажем, дай ми това, аз ще ти дам друго т.е. някаква размяна. Не може да има такова нещо. Трябва да има достатъчно високо ниво на защита на всички потребители, където и да се намират, от Финландия до България. И трябва да има еднакъв стандарт за защита на този потребител. И всички трябва да приемем тази идея. Когато говорим за придобити права, а по-настояще мисля, че потребителските организации също а, разискват тези въпроси. Аз мисля, че това е част от демократичния процес във всяка една страна. Но, от друга страна, от вътрешния пазар могат да се извлекат много ползи, така че трябва да се опитаме да достигнем едно равновесно състояние. Е, по този въпрос. Ползите от вътрешния пазар и липсата на такива. Е, я ved ikke, om jeg blev rigtig meget klogere på det her. Mit spørgsmål gik faktisk ikke på forbrugerrettigheds. Благодаря ви, но не съм особено удовлетворена от е, вашия отговор. Аз имах предвид проектоактовете, които вие ще внасяте. В проектоактовете, внасяни от вашите служби, ще се търси максимална или минимална хармонизация. В всеки случай от отговора ви разбирам, че някои европейски потребители няма да могат да се ползват с вече придобити права от други. Ако трябва да вземем решение по отношение законодателни инициативи, които оказват въздействие върху вътрешния пазар и то по въпроси, които са важни за потребителите, то тогава аз предпочитам да защита вътрешния пазар. Защото това в крайна сметка ще доведе и до ползи за потребителя в дългосрочен план – ако това означава хармонизация, то тогава ще хармонизирам. Това са проблемите, пред които политиците се изправят от време на време. Работим с най-разнообразни условия в отделните държави членки, които се основават на историческото им развитие и трябва да видим къде се налага да направим компромиси, за да се стигне до едно решение, което да бъде взаимополезно за всички. Ако считаме, че вътрешния пазар е полезен, то тогава може да отстъпим по някои въпроси, но пък да има достатъчно голям достъп до продукти, които в момента не могат да стигнат до, употребе, до определени потребители. Същото се отнася и за цените. Така че не можем да кажем, че нещата са черни или бели. Господин Николсън, има думата. Благодаря, господин председател. Господин Дали. Голям внос от целия свят в Европейския съюз, а пък нашите стандарти, които спазват нашите производители, са най-високите в света. Същото се отнася и за хуманното отношение към животните. Как ще направите така, че храните, които влизат от трети страни, да не, са, а, да не отговарят на по-низки стандарти? Били било справедливо спрямо а, нашите потребители, ако допуснем такива? Ще защитавате ли тази теза в СТО? И какво мислите за ГМО и по-доброто и ефикасно лицензиране на продуктите? Споделите моите безпокойства, че постоянният внос на бразилско говеждо е, е нещо, което е, работи срещу нашите земеделски стопани, тъй като по никакъв начин не отговаря на нашите високи стандарти. Същото се отнася и за отглеждането на това месо, както и, отглежд... и животновътството, което не отговаря на тези изисквания. Само две минути за този въпроси. Добре. Ще повторя вече казаното от мен. Основният принцип е следния. Независимо какви са храните, плодове, бразилско месо, всички те трябва да отговарят на стандартите на Европейския съюз. Аз все още не съм взел този пост, но аз не бих приел, ако заема този пост, храна от каквото и да е естество, което влиза в Европейския съюз, да бъде от по-низко качество или да бъде произведена при по-низки стандарти или пък да не отговаря на стандартите за качество, които залагаме за собствените си производители. Това е основният принцип. Когато говорим за говеждото от Бразилия, например, виждаме, че Службата на ОНЕ по храните can be exported from Brazil into Europe. Ветеринарната служба на Европейския съюз може да сертифицира определени продукти. И ако бразилските бъдат сертифицирани, то тогава те имат право да, сертифици... да продават на нашия пазар. Така значи че това е проблема. Що се отнася до ушните марки на овцете? от 1 януари влезе в сила този текст и това се прилага в много страни вече от доста време. Други пък приемат мерки в този смисъл. Но смятам, че директивата се прилага. if we see uh, any elements developing, ако има нови развития, които са неочаквани за нас, то тогава бихме могли да видим какви ще са последствията, но по-настоящен позицията ни е, че директивата за овцете се прилага правилно и тази политика ще продължим да развиваме в бъдеще. Благодаря, Мартин Хойслер. Хойслинг. Господин Дали, господин Барозо предложи държавите членки сами а, е, да имат възможност да вземат решение дали да отглеждат генно организирани, а, е, модифицирани ор, организми или не. Вие подкрепите ли инициативата да а, е, се прокарат граници в Европа и а, да се а, избегне а, заразяването. Вие бихте ли а, преследвали това решение? Вторият въпрос. парламентът е много единен при защитата на посевния материал. Искаме въвеждане на максимално високи стандарти в тази насока. Бихте ли се присъединили към а, нашата позиция и а, точно при посевния материал да а, имаме нулева толерантност по отношение на ГМО? Again, on this subject, um, uh, from the few weeks I've been, <laughs> I've been, I've been involved. От няколко седмици се запознавам с тази тематика. Становищата са различни. По въпросите, които споменавате, аз изслушах най-разнообразни мнения и тук в парламента и извън него. Необходими са дискусии по въпроса, за който ме питате. Вие ще обсъждате генно модифицираните организми. Аз с, с внимание ще следа тези дискусии. Аз също ще излизам с предложения за дебати по отношение на ГМО. И ще излагам своите идеи и се надявам да стигнем до решение в краткосрочен план. Това ниво на несигурност по отношение на тези въпроси не е полезно никому. По-бързо трябва да се действа по тези теми и да се излезе с различни решения, които са приложими, които са безопасни, тъй като безопасността е на първо място и решения, които са приемливи за всички за развитието ни в бъдеще. Благодаря. Следващ кръг от въпроси. Първият въпрос е от Кристопол Фярнер. Благодаря. Господин Дали, с удовлетворение е, чувам, че е, желаете да овластите потребителя с повече информация и право на избор. По същия начин да овластите чрез информация и избор пациентите. При това обаче ще трябва да сте готов да си спечелите много врагове в държавите членки. И трябва да проявите твърдост, особено що се отнася до пациентите, страдащи от хронични заболявания, случаите, на, в които въпросът е на живот и смърт. И ние вече в продължение на близо 8 години настояваме за уреждане на тази материя, а вие заявявате, че смятате да преразгледате този нормативен пакет. Питам ви какво очаквате от а, подобно преразглеждане. Съгласен съм естествено, че по-безспорните части от пакета трябва да бъдат предвижени напред. Но ще ни обещаете ли, че това няма никога да бъде използвано от вас като претекст е, за да бавите е, напредъка в други области, свързани с правата на пациентите. Вижте, аз е, съм политик от много години насам и съм попадал в положения, в които съм бил принуден да вземам трудни, непопулярни решения. Когато бях министър на финансите в Малта, вземах непопулярни данъчни решения, либерализирах економиката, което не бе особено популярно като министър на економиката и така нататък. Тъй, че, за съжаление, е, в подобни случаи враговете са част от длъжностната характеристика. И аз не се боя в никакъв случай, няма да бъда отклонен – от онзи път, който според мен е правилен в интерес на потребителите. Човек не може да живее е, без да си създава врагове, само с приятели. Не може. Е, важно е обаче във всеки случай да е убеден в правотата си. Що се отнася до изхода от преоценката на проекто нормативните актове за информирането на пациентите. Не знам какъв ще бъде изходът от тази оценка. Ще трябва да изчакаме оценката. Така че, моля да проявите търпение. Търпелив се налага да бъда и аз. Търпелив съм, но ми се ще да чуя защо поначало е необходимо да се прави такава преоценка. А, освен това съм удовлетворен от това, че нашия кандидат-комисар е готов да се бори. Тък му такъв настойчив комисар ни е необходим. Е, така че е, резултатът в края на краищата да не се основава на принципа на най-малкия общ знаменател. За съжаление, това нерядко се случва. Та защо преоценката, ако можете да, да развиете този въпрос? Е, чрез преоценката ние, е, например, ще е, прокараме една по- строга разграничителна линия между информацията и рекламата. Това е нещо много важно. Не бихме искали да поемаме риска е, при който, когато някой е, е уязвим, да бъде принуждаван по един и друг начин да купува продукти, медикаменти, които са неблагоприятни за неговото състояние. Така че аз ще се боря, ще настоявам строго да се разграничават информацията и рекламата. И след това да се запитаме от каква информация се нуждае пациентът. Винаги от негова гледна точка. Каква информация и кога. Лично аз се опасявам от положение, при което хората биха вземали решения за здравето си, за собственото си здраве, без да имат достъп до професионален съвет. Това може да бъде крайно опасно. Е, е, ето, ето за това се нуждаем от преоценка и, и тя ще стане съвместно с вас. Благодаря, госпожа Едите Стрела. Благодаря, господин председател. Отговорността на Европейския съюз по отношение на здравеопазването е твърде малка. Имам предвид, не са много компетенциите, обаче договорът от Лисабон дава възможност да се действа по отношение на определени заболявания. Кои са заболяванията, върху които вие поставяте акцент и тъй като аз няма да задам допълнителен въпрос, ще ви бъда а, благодарна, ако посочите дали ревматизмът е сред тези заболявания. Мнението, което си изработих е, до сега, е, че по-скоро е, бих насочил вниманието си към е, факторите, определящи доброто здраве, а не към отделните болести за да опозотворим максимално добре ресурсите, с които разполагаме, следва да преодоляваме онези причинители на заболявания, които са общи за, за всички заболявания. Да, да вземем затластяването, което е свързано с онкологичните заболявания, с сърдечно-съдовите заболявания и други. Ето защо насочването на вниманието към отделни заболявания, според мен, би постигнало един краткосрочен и недостатъчно широк резултат. Докато ако съсредочим вниманието си върху факторите, определящи доброто здраве, резултатът би бил е, по-масштабен и по-дълготраен. И в тази връзка профилактиката. Профилактиката е нещо по-лесно, относително разбира се, в сравнение с терапията. И ние и комисията и парламента следва да направим далеч повече навсякъде в Европа е, за профилактика на заболеваемостта. Благодаря. Естествено има и програми за действие, свързани с рака и други отделни е, заболявания. Е, нямам предвид е, точно ревматизма, но е, може и това. Хайде, Рюле! Благодаря! Искам да подчертая модела за информирания потребител и на енфорсмент. Това е чудесно, обаче ми липсва елементът на контрол върху пазара. Много малко се прави тук е, и имаме само две държави членки, които е, имат е, желание да направят повече по отношение на Гудспечич. И какво вие бихте искали да направите, за да е, предотвратите опасностите за потребителите в Европа от е, е, електро уреди и други подобни стоки, които съдържат опасност. Има множество вътрешни комисии в рамките на Европейската комисия. Не се знае обаче в какъв състав са и бихте ли направили така, че да има повече прозрачност също и по отношение на а, публикуване на резултатите от тяхната дейност. Също и е, комитетите е, по храните там също има малко прозрачност е, и е, има също така много малко е, съюзи за защита на потребителите в е, тези е, комитети и бихте ли направили нещо повече, за да има повече органи е, по стандартизация в тези комитети? Аз ще се занимая с всички тези въпроси, така че каквото и средство да изработим за вземане на решения, то да бъде ефикасно. Ако вземем стандартизацията, наистина, ако има опасност от пристрастие, от някакъв уклон в една или друга посока, ще трябва да се заемем с с тази опасност, тъй като се нуждаем от обективни становища и общо приложими решения. Като говорим за прозрачността, в края на краищата тя е основополагащ принцип на целия съюз. Както и последователността. С някои оговорки, разбира се. Може да имате много прозрачност, но поверителността не може да бъде до край изключена. Поне що се отнася до механиката на а, работата. А, по въпроса за наблюдението на пазара, трябва да се изгради капацитетът на държавите членки такъв, какъвто го изискваме. Капацитет както кадрови, количествен показател, така и технологичния капацитет и разбира се качеството на кадровото обезпечаване. И разбира се, е, комисията няма да иземе пазарното наблюдение от държавите членки. Ще направим всичко необходимо обаче във всяка от държавите членки капацитетът за наблюдение на пазара да е достатъчен. По отношение на комитетите за нормиране има много директиви в тази насока и последната директива, която имаме, беше директивата за играчките. Интересното е, че ние като парламент твърде малко научаваме какво става след това, след приемането на такива директиви. Например, ние имахме задължение за обръщане на по-голямо внимание на шума и шумовете прагове. Също така ароматните вещества неща, които предизвикват алергия. Е, те също твърде малко са ми познати. Аз е, мисля, че вие трябва да е, проверите дали не може да се създаде повече прозрачност по отношение на нас тук в парламента, за да можем ние да взимаме по-добри решения. Винаги, когато се предприемат някакви действия по отношение на играчките, например, както вие посочихте, следващата стъпка в повечето случаи е да бъдат изработени стандарти. В този случай, вероятно, ще очакваме от Европейската агенция за безопасността на хранителните продукти да изработи стандартите и, и честно казано, ако <laughs> позволите и аз да лобирам до някъде, въпросната агенция ще се нуждае от, ще се нуждае от повече пари ако искаме да изпълнява всичките ни очаквания. Всички ние се нуждаем от бързи, правилни, взети по най-независим начин решения. И както се казва на английски язик, нека поставим парите си там, където е устата ни. Е, тоест, който е казал А, ще трябва да продължи и нататък с азбуката. Следващият оратор е госпожа Макларкин. Въпросът ми е за информацията за хранителните продукти, която ще получават потребителите. И, има проектуат, който се обсъжда по-настоящем, в резултат от който е, на опаковките на хранителните продукти потребителите ще могат да намерят цялата информация, която им е, е необходима. Заличаването на хранителните профили по четвърти член, между другото, е спорен въпрос. От друга страна обаче потребителят не бива да бъде претоварван с неразбираема за него информация. Как ще намерите равновесие между необходимата информация и гарантирането на функционирането на вътрешния пазар от една страна и свободата на избор от друга? Във всички инициативи, които предприемаме по етикетирането, е, според мен комисията никога не е стигала до забрана на пазарната реализация на един или друг продукт. Така че потребителският избор се запазва. Въпросът е Има ли действителна свобода на избор, ако няма информация? Ако информацията е недостатъчна. И друго, самият потребител осъзнава ли значението на информацията? По този въпрос отговорът далеч не е сигурен. И вече, ако потребителят наистина търси информацията, ще може ли да я намери? И тук възникват следващите въпроси нечетлива, прекалено подробна информация. Тук, тук наистина трябва да се подходи интелигентно, но и до там не можем да, да, да спрем. Е, ще трябва да, да, да помислим за оформлението на, на информацията. От там нататък обаче следващото ниво е за образоване на самия потребител. Ако той получи информация, сигурни ли сме, че той би я разбрал? И, и на този въпрос отговорът далеч не е сигурен. И според мен, да, етикетирането трябва да бъде интелигентно, от една страна, а от друга страна потребителят трябва да бъде достатъчно интелигентен, за да се възползва от това интелигентно етикетиране. Благодаря. Сега бих искала да засегна въпроса за алкохола, за злоупотребата с алкохол в рамките на програмата 2020. Предполагам, че вие ще търсите някакво равновесие между здравната просвета и забраната или регулирането на достъпа до алкохол. Е, в тази връзка въпросите за етикетирането, как гледате на тях? От е, личен опит е, мога да говоря по този въпрос. Като министър на здравеопазването в Малта аз бях конкретно натоварен с този въпрос. Злоупотребата с алкохол следва най-напред да стане предмет на широка информационна кампания. Трябва обаче да се въведат и контролни мерки срещу злоупотребата с алкохол. Например, широко тестване за управление на автомобил в нетрезво състояние. Това не попада в моя портфел, но, но, то, но то е пример – за е, една контролна мярка, която следва да се прилага широко. Тук не става въпрос е, е, за пълна забрана на алкохола, а за преборване с злоупотребата. И решението не може да дойде само по линия на етикетирането. Проблемът е мащабен и трябва да търсим нови творчески идеи за справянето с него. Благодаря. Е, допълващият ми допълващият въпрос, казва председателят, не беше съвсем близо до първоначалния въпрос, но така или иначе Марит Полсен има думата. Господин кандидат комисар, вашият портфейл засяга отделните държави членки на Европейския съюз по най-пряк начин. Има един наболял, остър проблем и той е за е, резистентността на антибиотиците. Е, появяват се нови и нови е, бактериални щамове, които се лекуват все по-трудно. И в областта на хуманната медицина ние се опитваме да преодолеем този проблем чрез е, разумно предписване на антибиотици. Що се отнася до животните обаче, опасявам се, че практически нямаме информация за начина по който се е, прилага антибиотичната терапия. А разбира се, е, злоупотреби с антибиотиците в ветеринарната медицина има е, и, и е, са не по-малко опасни. Аз съм напълно съгласен с вас, госпожо депутат, с цялата ви аргументация и с твърдението, че ако се нуждаем от здравословна храна от животински происход, преди всичко трябва да се погрижим за здравето на животните. Моята работа в това отношение ще продължи е, вече е, вършеното до сега. Е, моите служби много активно работят по въвеждането на подходящи стандарти за остатъчното съдържание на медикаменти в продуктите от, от животински происход както и за контрола върху това остатъчно съдържание. И вече практиката на е, ветеринарните медици, честно казано, това е област, в която по-настояще не бих могъл да е, разсъждавам в детайли, но във всеки случай е, ще е, взаимодействам е, с комисаря за селското стопанство във връзка с здравеопазването на животинското поголовие, което е част от селскостопанската политика. Марина Яна Котакис, вече преминаваме към следващия кръг от въпроси. Директивата за трансграничното здравеопазване предвижда хармонизиране на професионалните изисквания е, за практикуващите медици. Е, наскоро е, един лекар, който дори не е владеел достатъчно английски язик, е успял да установи частна практика в Великобритания, в резултат от което е починал пациент – какво ще направите в тази връзка, за да гарантирате максимална безопасност на пациентите, а не само конкурентоспособност на медицинската професия? Трябва да проверя как стоят нещата, дали въпросът не се отнася е, повече до портфейла е, за международната търговия Що се отнася до предоставянето на медицински услуги, на медицинска помощ, е, тази дейност определено е в моя ресор и аз ще взаимодействам и с останалите комисари, за да гарантираме безопасността на пациентите, т.е. да в този случай да не се отдава предпочитание преди всичко на економическите съображения, а на първо място да се поставят стандартите на безопасност. Госпожа, госпожа Мишел Риваси има думата. Най-напред е, аз съм удовлетворена от това, че най-сет медикаментите е, попадат е, в ресора на Генерална дирекция здравеопазване, а не промишленост, както бе до сега. Бих искала да се върна на управлението на процеса на вакцинация срещу грип АХ в Европа. Има редица сведения, които сочат, че са прахосани страхотни средства в някои от държавите членки за предотвратяването за болевоемостта от вирус, който се оказва не толкова вирулентен. Обаче възниква и въпроса за определени конфликт на интереси между нашите европейски институции, международните организации и фармацевтичните лаборатории. И въпросът ми е как ще се наложи обективността и независимостта на нашите институции. Било то Европейската агенция за медикаментите, бил той Центърът за противодействие на заразните болести по отношение на фармацевтичната индустрия. Е, ние ще трябва да работим, без съмнение, по този въпрос. Ще трябва да оценим какво е положението, да видим какви мерки ще са необходими, за да се гарантира качествено медицинско обслужване. Във всичко това е необходима премереност, необходим е баланс между необходимостта от една конкурентно способна фармацевтична промишленост и потребността на пациентите от първокачествено обслужване. Не можем да жертваме интересите на пациентите. Но, както казах, тези две цели не се изключват взаимно. Една силна фармацевтична промишленост, край на краищата, е в интереси на пациентите. Поради което, наистина трябва да, да имаме един балансиран, един примерен подход има толкова много, толкова много взаимовръзки, има толкова много въпроси, по които бихме могли е, да обсъждаме е, решения с фармацевтичната промишленост, без да упражняваме диктат. Е, говорим, например, за, за приватизацията на, на изпитванията и, на, и научните изследвания и, и други подобни. Какви изследвания според нас са необходими, например? Но, но, но това са само примери. Много има какво да се направи и, и особено в областите, които вие току-що споменахте. Благодаря, госпожа Антония Първанова има думата. Благодаря. Тук съм, господин Дали. Yeah. You made a very strong commitment. Uh... В отговорите на въпросите в писмен вид, вие се ангажирахте да разработите практики, които да се борят с фалшифицирането на лекарства. Тук бе проведен много интересен дебат за директивата за фалшифицираните медицински продукти. Считаме, че това е само 1% обаче от а, практиките или аптеките. Какво ще направите повече по този въпрос, особено по отношение на търговията в интернет и паралелната търговия? Както съм записал в писмените си отговори, считам, че фалшифицирането обида към потребителя и разбира се, огромна опасност за потребителя. То представлява и опасност пред желанието ни да излизаме с новаторски продукти. Обикновено не е трудно да се вземат мерки по отношение на продажбите на дребно, в аптеки, в складове на едро, защото много лесно може да се извършва контрол върху дейността на тези организации. Но аз ще направя абсолютно всичко възможно. Същия контрол, който се прилага към аптеките, да се прилага и към онлайн продажбите. Всички знаем, че голямата част от фалшифицираните а, продукти идват от интернет, от интернет сайтове. Всеки един може днес да си направи интернет сайт и да си прави каквото си иска на този сайт. Затова считам, че е много важно да се занимаем с тази тема. Не е лесно, откъдето и да го погледнем, не само, що се отнася до цензура, например. т.е. да се намесваме в интереса, което вече е в интернет, но аз ще работя с останалите комисари в колегиума, за да се борим а, с фалшифицираните лекарства, особено в интернет. Голямата част от тези практики са свързани и с организирана престъпност. Смятате ли да работите в тясно сътрудничество с колегите ви, които отговарят за правосъдие и вътрешни работи, както има и други практики, които са особено опасни, които застрашават нашето здраве, като например електронните лекари, електронните медицински прегледи. Смятате ли да навлезете и в тази тематика? Считам, че сте права. Много е важно да работим и в тези сфери. Важно е да работим максимално организирано срещу организираната престъпност и срещу това да се дават медицински консултации по интернет или по телефон. Трябва да работи обаче в тясно сътрудничество с останалите комисари в колегиума. Юдит Меркис има думата. Um, Европа е изправена пред демографски проблеми за стребващо население. Това води и до други проблеми. Тази демографска промяна обаче не е отразена във вашата политика. Какво ще направите по въпроса? Приоритет ли е това за вас? Трябва ли това да бъде европейска политика или пък национална такава? Как ще гарантирате същото ниво на лечение за всички граждани в Европа? И как това застаряващо население ще има същата мобилност като останалата част. И втория въпрос, знам, че не ми а, позволявате да имам втори въпрос, но искам да кажете нещо и за транспорта на животните и времето, което те прекарват преди да влязат в кланиците. Благодаря. Um, uh, the... Отговорът е, че застаряването на населението е приоритет. Това е демографска реалност пред която сме изправени. И аз съм напълно съгласен с вас, че това не е отразено по достатъчно ясен начин в политиките, които по-настоящем изпълняваме в Европа. За мен а, това ще бъде една от сферите, в които трябва да се работи изключително усилено. Не става дума само за лечение на застаряващото население – Става дума за качеството на живот. Става дума за усещането че те не са, не живеят на гърба на останалите. Така че въпросите са много сложни. Не става дума само за медицина. Говорим за деменция, за деменция старческа и за други проблеми, не само за Алцхаймер. Трябва да направим така, че хората могат да водят здравословен живот за по-дълъг период от време. Ето това е въпросът, който трябва да решим. Дали ще бъде национално или европейско законодателството или политиката, Има нужда от размисъл по този въпрос. Всичко ще зависи от вида решения и мерки, които предлагаме, съответните инициативи, които ще се предприемат. Не е ясно дали ще бъдат национални или общо европейски. А е свързано и с мобилността. грижата за възрастните хора е много важен въпрос. Аз пряко се занимавах последната година и половина в Малта с този въпрос. Никак не е лесен въпрос, много е наболял и трябва бързо да бъде разрешен. Що се отнася до транспорта, ако ми дадете, господин председател, само минутка или няколко секунди, по отношение на транспорта. Също ще разгледаме директивите в това отношение. Нека първо да направим така, че всичко, което имаме като законодателни актове, се прилага и след това да направим оценка на правоприлагането. Но е много ясно на къде сме тръгнали по отношение на хуманното отношение към животните. И не мисля, че ще имаме проблеми с парламента по тези въпроси, тъй като хуманното отношение към животните също е близко до сърцето ни като тематика. Благодаря, казва евродепутатката, защото и за нас е важен този въпрос. Надявам се да работим заедно, но също се надявам да работим и бързо. Надявам се, че можете да излезете и с някакво целеполагане и по двата въпроса, и по транспорта на животните, и по другия. Искам да ви дам моето време, защото не успяхте да отговорите. А, считате ли, че застаряващото население е европейски въпрос. Как ще го кажете поне на съвета, се питам аз. Uh, По отношение на транспорта на животни, наистина максимално бързо ще се опитаме да работим. Много приоритети бяха изтъкнати и тук тези три часа и трябва да приоритизираме действията си, но това ще бъде един от приоритетите ни. Така че ще се придвижваме максимално бързо по този въпрос. Не съм казал, че това е европейска отговорност за старяващото население. Казах, че трябва да се помисли по въпроса и в зависимост от вида инициативи ще се вземат решения за това къде точно е тази компетентност. Така, последната дума от този кръг от въпроси се дава на мъж и това е господин Рихард Зебър. Аз мисля, че съм предпоследния изказваща, защото се очаквам все пак да получа отговор на въпроса си от кандидата за комисар. Той до сега отговори на много въпроси, но отговорете и на моя. Аз искам да попитам какво ще бъде взаимодействието ви с парламента и в частност с Комисията по околна среда, защото знаете, че Европейския парламент е единственият парламент, който трябва трябва да се взима на сериозно. От друга страна няма инициативно а, право. А, това е, а, така нещо, което е предвидено в договорите и Старата комисия, ако мога така да се изразя, седем пъти през последния мандат се възползва от възможността, че ние с квалифицирано мнозинство можем да изискваме инициативи. Според мен това е доста разочароващо. Как ще се държите вие в комисията и когато дойдете при нас в Комисията по околна среда, преди да планирате по-големи законодателни инициативи, дали ще се възползвате от тази възможност или не? И по-рано го заявих и отново ще го заявя. Моето намерение е да се обръщам максимално рано към вас, що се отнася до вземането на решение. Така че вашите становища да бъдат включени също в максимално ранен план. По-добре е да говорим за различните политики и не искам да се карам с вас, защото политиките, които искам да предложа, са политики, които вече трябва да са били обмислени между всички нас в различните институции. Това, което мога да ви обещая, затова се надявам да обсъда нещата с вас. Моят предшественик или моята предшественичка също много често идваше е, пред парламента, за да говори с вас преди да прави някакви големи обявления пред обществеността. Така че аз смятам да, да запазя тази практика. Считам, че това е една отлична практика. Вие сте представители на вашите избиратели и всичко, което ще казваме, ще бъде насочено към вашите господаватели. Така че вие трябва да сте запознати, защото когато ви питат, би трябвало да знаете за какво става дума. Край на времето за въпроси. Благодаря, че участвахте. Благодаря на колегите от нашите а, останали парламентарни комисии. Благодаря, господин Дали, за отговорите. Минахме през най-различни теми. Защита правата на пациентите, на потребителите, така че е, защитихме интересите на нашите граждани. Господин Дали има опит от 20 години в политиката, то се вижда дори в отговорите му. Доста време си спестихме, между другото, с отговорите му, които бяха точни. Имахме и едно постоянно аплодиране от Дагмар Берент, което явно е нещо, което показва, че ни е харесало какво чуваме колегата от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите също иска да каже няколко думи. Малкъм Харбър има думата. Благодаря, господин председателю. Първо искам да ви благодаря от представителите на Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите за това, че ни посрещнахте тук много добре работим с вас и искам да благодаря на десетимата члена на моята комисия, които зададоха въпроси. Исках също така да подчертая казаното от господин Дали на въпроса на господин Гервард. Мисля, че един от най-важните аспекти за нас е че вие ще бъдете застъпникът на правата на потребителите в комисията. Ние имахме отлични отношения за госпожа Кунева, вашата предшественичка по този въпрос и мисля, че макар, че не сме имали достатъчно време, тези взаимоотношения между нас и госпожа комисарката бяха изключително важни. Ние сме пазителите на бюджета за потребителските програми, но вие контролирате този бюджет за потребителските организации. Считам, че това много ни помогна за да изясним своето отношение. И вашите гаранции а, за това, че ще бъдете пазител на интересите на потребителите, за мен е изключително важно. Много ви благодаря. You, благодаря. Господин Дали, имате 5 минути за заключителни становища. Well, like... Господин председател, на първо място искам да благодаря на всички ви за изключително интересния обмен на становища по най-различни въпроси. Усещам кои са сферите, в които имате най-голям интерес сферите, които сте приоритизирали? Много е важно да подчертая думата сега, а, за да работим заедно, защото никой не може да работи сам. Трябва да работим заедно. Заедно е важна дума. Особено, като имат предвид сложните проблеми, пред които сме изправени. Имаме нужда от становището на всеки един от нас. Най-различни идеи могат да се предлагат и това е прекрасно всъщност. Защото по този начин работата ни в бъдеще повишава своето качество. Нека да работим заедно и в бъдеще. Аз, разбира се, сега трябва да изчакам вашето становище, дали ще му утвърдите. Бих искал да имам възможност обаче да работя заедно с вас усърдно, за да може потребителят да бъде на първо място в нашите политики. Благодаря. You, Благодаря. Закривам заседанието за изслушване на господин Дали в 4.30. Едно Г2 всички координатори, моля.